Proszę Państwa. Otwieram dzisiejsze posiedzenie komisji. Bardzo proszę. Искам да открия заседанието ни. Моля, заемете местата си. Започваме с точка, която ни остана от вчера – трябва да одобрим и измененията в регламента по действията за информиране и насърчаване, свързани с селско-стопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави. Това беше одобрено в съвета без правен преглед през месец април. Коригендума следователно мисията. Ние не разполагаме с достатъчно време, обаче не успяхме да си свършим работата до 4 юли, за това и не последва одобрението в пленарна зала. Но през лятната вакансия междувременно се изпълни процедурата, така че да гласуваме коригендума. Ако нямате възражения, нека да решим, че този коригендум е единодушно одобрен от комисията ни. Не виждам да има възражения. Следователно, коригендумът е одобрен. Преминаваме към следващата точка. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Интересуваме рекламата за европейските продукти. Струва ми се, че това, което е предвидено, е безполезно. Самият производител може да го направи сам. Разумея, че ние спречив, тико коментаж, takže... Това, което казвате, не е възражение, по-скоро коментар, ако правилно ви разбирам, така че коригендумът се одобрява. Много ви благодаря. Сега да преминем към следващата точка. Тя е много важна. Знаете, че Русия наложи забрана. Забрана върху вноса на селско-стопански продукти от Европейския съюз. За това и цените за плодовете и зеленчуците намалих, се намалиха. Същото имаме при месото, при млякото. Цените паднаха и в държави като Полша, тъй като Полша е най-големия доставчик на ябълки за Русия – европейските производители търсят трескаво някакво решение. Те искат да спасят реколтата. Знам, че членовете на нашата комисия са добре запознати с исканията на производителите и стопаните от своите страни. Затова реших, че трябва да продължим с дебата по този въпрос и е, тук ще кажа добре дошли на господин Йост Корте, който е заместник е, генерален директор в Генерална дирекция земеделие. Той отговаря за селско-стопанските пазари, пряката помощ, економическия анализ – както и промените на селско-стопанските пазари. Той ще представи следващите стъпки на комисията. Сега ще му дадем думата. Заповядайте. Good morning, everybody, and... Добро утро на всички. Благодаря за дадената ми дума, господин председател. Отлична е тази възможност да размени мнения с комисията по руската забрана за внос на храни от Европейския съюз. Бих искал да структурирам изложението си в три части. Първо ще кажа няколко думи за отражението на забраната. То е много сериозно. На второ място до сегашния отговор на комисията, взетите и бъдещите мерки. На трето място ще говорим за съобщението на комисията от вчера. Това е една информация, която е предадена на секретарията ви след заседанието на съвета на комисарите вчера. Комисарят Чолош изготви информацията и, както казах, тя вече ви е предоставена. Предоставена е и на държавите членки. Първото нещо, което ще кажа. Вие сте прав, господин председател. На 6 и 7 август Русия реши да наложи тази забрана върху вноса, нещо, което се отрази много сериозно на европейското земеделие. Плодовете, зеленчуците, месото и млякото подлежат на тази забрана. Няма съмнение, че селско-стопанския отрасъл е подложен на натиск. Какви са последствията? Първото се надяваме да е временно, а именно загуба на много голям пазар защото Русия е втория ни най-голям клиент след САЩ. Изнасят се стока на стойност 11,8 милиарда евро, така че сме много засегнати. 29% от износа на плодовете и зеленчуците отива за Русия, 33% от износа на сирене, 28% от износа на масло. Същевременно, ако разгледате съотношението износ към производство, виждате, че ситуацията е малко по-различна. 29% от плодовете и зеленчуците вече не могат да се изнасят за Русия, но това е 1,7% от цялото производство на ЕС. При сиренето 2,7% от производството така че от една страна можем да кажем, че забраната има сериозно отражение, но от друга страна като процент от производството в Европейския съюз можем да кажем, че това е една доста малка част. Така или иначе загубихме голям пазар. На второ място забраната очевидно ще пренасити европейския пазар. И тук имаме един ефект на доминото с вторични последствия. Нещо, което се опитваме да измерим, нещо, което е проблем при плодовете и зеленчуците. Така или иначе, това настъпи по средата на събирането на реколтата. Тези продукти трябва да отидат някъде. Нещо, което обяснява стъпките на комисията до тук. От самото начало ще кажа, че според комисаря Чолуш и всички комисари е най-важна солидарността. Европейския съюз трябва да бъде единен в своя отговор. И защитата на фермерите. ОСП всъщност разполага с цял набор от инструменти за подобна ситуация. Можем да ги използваме и за това ми се струва, че ще направим всичко по силите си, независимо колко е сериозна ситуацията, за да дадем отпор. Държавите членки бяха много премерени също в своите изявления през лятото. Така че нека не правим на господин Путин подаръка, да проявяваме страх или да бъдем обзети от паника. Но нека се върнем на забраната от 6-7 август тази година. На първо място ние организирахме регионални срещи с държавите членки, за да обсъдим отражението върху съответната държава или сектор. Това са срещи много полезни за комисията. Получаваме необходимата информация, за да предприемем съответните мерки. Освен това, увеличихме наблюдението на земеделските пазари, за да сме сигурни, че знаем какво се случва. Цялата информация се оповестява на веб страницата ни, тя е достъпна за всички. На трето място предприемаме необходимите мерки. Бързо работим, ще видите, че комисията е одобрила тристепенен подход. Първо имаше неотложна нужда да стабилизираме пазара при малотрайните продукти, плодовете и зеленчуците – Втората стъпка беше стабилизиране на пазара за млечните продукти. Днес комисията ще одобри 4 мерки и на трето място следим и анализираме останалите засегнати пазари, като този на месото, където обмисляме допълнителни мерки. Така че на първо място плодовете и зеленчуците, след това млечните продукти и накрая месото като при месото те първа ще водим обсъждания с държавите членки, за да видим какво е необходимо. Комисаря Чалуш заяви още в самото начало, че трябва да се работи бързо. Освен това, е необходимо решенията да се взимат веднага, дори да не разполагаме с цялата необходима информация или информация, която да е достатъчно подробна. Дори да е така, дори тази информация да не е достатъчно надежна, е по-добре да се действа бързо. Надяваме се, че това има и своя психологически ефект. Така хората виждат, че Европейския съюз, комисията се опитват да им помогнат. Накрая много набързичко, господин председател, няколко думи за мерките за плодовете и зеленчуците. Виждате от изпратената информация и на медиите, че на 11 август решихме да субсидираме изтеглянето от пазара на праскови и кайсии. На 18 август оповестихме допълнителни мерки за 13 категории плодове и зеленчуци, засегнати от забраната. Тези две мерки не са еднакви. Между тях има разлики, но едва ли е необходимо да ги описвам в подробности сега. Така или иначе и при двете се предоставя финансова подкрепа от Европейския съюз за изтеглянето на тези плодове и зеленчуци. Те ще се използват най-вече за благотворителност. Някои от тях ще бъдат унищожени, при други ще има зелена реколта или просто няма да се съберат. Всички тези мерки са приложими, държавите членки и издруженията на стопаните ги изпълняват. Разбира се, аз все още не мога да ви дам достатъчно информация за това как се изпълняват мерките. Ние самите искаме да научим повече за реакцията на стопаните, за това какво става в съответните държави членки, до каква степен се използват мерките, Първите уведомявания ще стигнат до нас в рамките на тази седмица, така че следващата седмица ще имаме по-конкретна информация. Преминавам към млякото. Данните показват ясно, че тук имаме доста сериозна ситуация при забранения достъп до руския пазар, особено в някои от държавите. Трябва да спомена Финландия, Литва, Латвия и Естония. Над 90% от техния износ на млечни продукти е насочен към Русия. Засегнати са обаче и Германия и Польша, които изнасят доста големи обеми за Русия. Забраната тук вече упражни натиск върху цените надолу. Трябва да кажа, че така или иначе тези цени бяха много завишени през последните години и за това ми се струва, че сме далеч от нивото, което да изисква публична намеса при ценообразуването. До тук обаче нямаме и мерки за сухото мляко. Смятаме, че все още публична намеса не е необходима, възможно е тя да е необходима в бъдеще. Тогава, когато разполагаме с повече информация от пазара. Така че, да обобщя, до сега сме предприели 4 мерки. Имаме частно съхранение за маслото и сухото мляко. Имаме и съхранение за сиренето, което иначе се изнася към Русия. Комисията освен това реши да удължи срока на публична намеса до 31 декември тази година. Тази интервенция, съгласно сегашните правила, трябваше да се преустанови края на септември, а ние искаме да продължи до края на годината. До сега, както казах, не сме се намесвали, но психологически е добре да се знае, че такава възможност съществува. И накрая пазара на месото, птичето, говеждото, телешкото. До тук не сме предприели мерки, което не значи, че няма да го направим в бъдеще. Комисарят Чолуш е казвал неведнъж, че е готов да промени мерките или да наложи нови. Но за момента не виждаме необходимост от бързо действие. При птичето месо виждаме сравнително слабо отражение на забраната защото по-малко от 1% от цялото производство в ЕС е се изнася за Русия. Освен това, при птичето месо имаме голяма гъвкавост и тук мисля, че може да се действа бързо, ако се наложи. Свинското месо е в малко странна ситуация, защото тук вече имаше забрана за внос на свинско в Русия, още от началото на 2014 година. Тази забрана не беше справедлива, дължеше се на няколко случая на чума по свинете, но така или иначе Сегашната забрана не променя кой знае какво за сектора. Наблюдаваме пазара внимателно. След това говеждото. Тук трябва да кажа, че Русия е на първо място като дестинация за износ. 25% се изнасят за Русия, така че и тук ще трябва да търсим альтернативни пазари – все още няма отражение върху цените, но логиката е същата. Ако има необходимост, ако държавите членки подадат сигнал, няма да се поколебаем да предприемем действие. И накрая набързо, защото вече доста дълго говорих, има и други мерки, които биха могли да бъдат взети от Европейската комисия или Европейския съюз като цяло, както и от отделните държави членки и оператори. Казах, че имаме цял набор от инструменти. Това не са само пазарни мерки. Въпросът е какво ще направим на външните си пазари. Надявам се забраната скоро да бъде вдигната но така или иначе Русия ще си остане и в бъдеще ненадежден партньор. Следователно ми се струва, че мнозина ще търсят альтернативни пазари. Как да им помогнем? В наш интерес е да премахнем много от съществуващите търговски пречки които ни пречат всъщност в отношенията дори с държави като САЩ. Там имаме доста фитосанитарни и хигиени изисквания, които правят търговията невъзможна. Бихме искали това да се промени. На второ място мерки за промоция на продуктите ни. Както казахме, ние ще заделим повече за тази промоция в трети страни. Така ще търсим нови пазари, за да не зависим само от Русия. На трето място схеми за предоставяне на мляко и плодове в училищата. Тук държавите членки трябва да доразвият съществуващите програми. Знаете, че комисията предложи нова програма за плодовете и млякото. Сега тя се разглежда и в парламента, и в съвета. Искаме да ускорим приемането на това предложение. Новият регламент би трябвало да улесни допълнително държавите членки в насърчаването на предоставяне на, мил, на мляко и плодове в училищата. Нещо друго при развитието на селските райони, това беше одобрено миналата година, има доста мерки в обсега на държавите членки. Има инструмент за стабилизиране на доходите – и тук държавите членки са тези, които решават дали да го използват или не. Този инструмент ми се струва, че е много подходящ при криза като руската забрана, защото се помага на стопаните, чието доходи са засегнати но както казах, това е в правомощията на държавите членки. И накрая държавната помощ. Тук на държавите членки се дава доста голяма гъвкаво, за да може да се помогне на отделни отрасли или стопани. Разбира се, тук не ни се иска държавите членки да започнат да се конкурират чрез държавните помощи трябва да се следва общо европейската схема, но сме готови да обсъждаме отделните случаи. Много ви благодаря. Надявам се, че всичко това беше полезно. И ясно е, че може да се каже още много Италианското председателство, както знаете, свиква утре извънредно заседание на министрите на земеделието. Комисарят ще представи същата информация, която аз ви представям днес. Ясно е, че и в бъдеще искаме да обсъждаме тези въпроси с вас. Разчитаме на вашата подкрепа. Запознати сте и с заключенията на Европейския съвет от събота. Има няколко думи и за забраната. Надявам се парламента да подкрепи комисията, защото времената са трудни. Пак ще кажа, Важно е да обсъждаме темата. Ние не подценяваме сериозността и но също така нека не изпадаме в паника. ОСП след реформата си из ваше участие съдържа множество полезни инструменти, които ще ни помогнат. Благодаря. Благодаря. Разбира се, ние заставаме зад вас. Това е много важна тема.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 В момента ситуацията е много критична. Тази ситуация трябва да бъде разглеждана изцяло обективно. Пред мен е текстът на комисията. Искам да започна с констатацията, че Русия е наложила тези санкции срещу Европейския съюз. И защо не се казва, че Европейският съюз и Атлантическият съюз първо наложиха санкции и тези, това представлява отговорът на Русия. Като цяло, ние направихме това, което постоянно подчертавахме. Ние последвахме НАТО в, в действията срещу Русия. Това е нещо като борба между Европейския съюз и Русия от друга. Кой печели от тази, този бой на петли. Само търговците на оръжия, които печелят от продажбата на оръжия. Всичко това е в ощърп на армията на НАТО. И аз питам, кой ще поеме разходите за дислокацията на армията, кой плаща за това? Разбира се, отделните народи. А отделните нации са именно тези, които трябва да понесат тежеста на мерките. Мисля, че има нещо по-лошо дори. Заражда се омраза между народите, между нациите и ние допринасяме за това. Носим отговорност като Европейски съюз. Ако подкрепяме такъв вид политика. Недопустимо е Европейският съюз, който трябва да бъде пример за мир между нациите, който трябва да бъде образец в цялата тази ситуация, сега да допринася за създаването на омраза между народите и нациите. Искам да подчертая още веднъж, че най-вече за Гърция ще има огромни невероятни последици. Европейският съюз като че ли иска е, Гърция да се занимава само с хотелиеркия бизнес и с нищо друго. Мерките, които до момента бяха предприяти, са насочени срещу развитието на селското стопанство в Гърция. Благодаря. Искам да помоля още веднъж да се придържате към времето за, към време за говорене от една минута. Ще бъда кратък. Информацията, която ни предоставихте, обхваща ефектите върху Европейския съюз. Има обаче различия от държава на държава. За Португалия Министерството на земеделието изчисли, че ефектът върху свиневътството е особено негативен. Около 50 милиона евро са загубени в свиневътството. Мога да ви дам и допълнителна информация, но вие ни предоставихте писмена информация където се описват компенсаторни мерки на европейско и национално ниво. Но, в зависимост от мерките, може да се стигне до намаляване на директните плащания, които Европейският съюз предоставя за земеделието. Моля, позволете ми да се доизкажа. Изразходих само една четвърт от времето на предишния оратор. Как стоят нещата с продължаването на директните плащания? Предвидени ли са мерки, например, за отваряне на пазарите? В момента виждаме ефект върху износите в някои държави. Искам да знам как стоят нещата с понятието извънредни събития. Ще има ли компенсаторни плащания за такива извънредни събития? Защото според мен това събитие е именно такова. Благодаря. Благодаря. Господин Хайтун. Както вече казах, цените на месото в Европа са поставени под голям натиск и Европейската комисия е а, задала допълнително и квоти. Всъщност става въпрос за 800, за 800 милиона. Тези квоти трябва да бъдат променени и мисля, че по този начин натискът върху цените на млякото ще спадне. Също така, комисиите, които отговарят за общия ред в област областта на млекопроизводството трябва да предприемат мерки и искам сега да попитам комисията кога тези мерки ще бъдат предприяти. Господин Белдер. Благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса към представителя на комисията. Комисията е предвидила 125 милиона за плодове и зеленчуци. Искаме комисията да предостави повече пари. Те просто няма да стигнат. Тези пари няма да стигнат, за да се компенсират ефектите от тази криза. Тези 125 милиона явно са неизползвани пари в бюджета. Има ли още такива пари? И ако се върнем към 2011 година и кризата, комисията предостави повече средства тук е необходима по-малка сума, отколкото за 2011 година. Смятате ли, че тази криза все пак се разглежда като по-важна от тази през 2011? трябва да бъде създадена работна група, която да се занимава с отварянето на пазарите в някои държави. Кои са тези пазари? и доколко сериозна е тази ситуация. Нека комисията да обясни това. Благодаря. Госпожа Каниета. Благодаря. Русия е основен пазар за латвийските фермери. 30% от търговията. Цените на млякото спаднаха с 30%. Един литър струва по-малко от 19 евроцента, което е под събестойността. Ние приветстваме вече взетите от комисията мерки, но нека говорим а, за квотите. Латвийските фермери стигнаха 99,1% от нашите квоти. И а, при тази криза, която, срещу която сме изправени, не бива да наказваме стопаните за това, че надхвърлят квотите си. Знаем, че ще бъдат премахнати през лятото на 15-та година, но и за това Европейския съвет трябва да спре наказанията. До сега в съвета ние не сме подкрепени от група държави, но днес аз пледирам тези държави да покажат по-голяма гъвкавост и солидарност, търсейки добър компромис при санкциите за производството на мляко. Не става дума само за економическо, а и за политическо решение. И още едно изречение. Руският пазар няма да си го върнем ако не стане промяна в геополитическите а, цели. Докато това не стане, нищо няма да се промени. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ние определихме новите мерки за ОСП. Някои от тях помагат при кризата, но не знаехме, че кризата ще настъпи толкова скоро. За жалост, происхода на тази криза е в дипломацията и е много тъжно, че бюджета за селско стопанство всъщност се оказва засегнат и това засяга и нашите стопани. Трябва да помислим как се отразява кризата на бюджета от първия стълб, защото е възможно да намалят помощите за хектар до година. Необходимо е непременно да се помисли за по-доброто управление на бюджета в селското стопанство с оглед на кризата и с оглед на факта, че това е един конфликт и на предна линия се оказва селското стопанство. Е, Благодаря. Следващият оратор. Да, господин председател. Уважаеми колеги, представители на комисията, защитните механизми в млекопреработването не са достатъчни. В момента в Литва, в Финландия и в други държави виждаме, че не се постига нужното въздействие. В да, и другият, в другия край на Европа държавите също са засегнати. Идвам от реги, регион, от Азурите, където производството на мляко представлява 30% от националното производство. Това ще окаже въздействие върху цените на млякото в цяла Европа. И въпреки мерките, които обсъждаме днес и които не са достатъчни, без да засягаме причините, защо това е така, промяната в цените на млякото не позволява да бъдат покрити дори производствените цени. Говорим за това, че трябва да се предостави държавна помощ и говорим за решение на европейско ниво. Португалските политици утре ще трябва да обърнат внимание на това – ще посочим на съвета проблемите с млечните квоти, които оказват отрицателно влияние върху пазара. Благодаря. Благодаря. Госпожа Посъл. Комисия za ublažavanje štete poljoprivrednim proizvođačima zbog Благодаря ви. Още веднъж ще кажа това, което бях написала преди 15 на дни. Необходимо е да се помогне на производителите на мляко и на мандарини. В Харватия ние загубихме много заради руското ембарго, около 25 милиона долара – в млечния сектор и производството на мандарини няма как да се замени производството. Харватия е, е скорошна членка на Европейския съюз. Ние се присъединихме неодавна, но Европейската комисия трябва да ни подкрепи. Така или иначе, вече сме се изказвали в тази комисия и сме говорили, че трябва да се предоставят и плодове и мляко в училищата. Но без намесата на Европейската комисия не можем да се възползваме от фондовете и това е дискриминация срещу Харватия. Bueno, en primer lugar, eh, me gustaría decir que Фермерите представляват жертви на политическо решение, които изобщо не носят отговорност за решенията на нашите политици. Искам да кажа на представителите на комисията, че е много лесно да бъдем смели, когато се засяга само животът и работата на европейските е, земеделци. Ако се поставят под въпрос заплатите на онези, които вземат тези решения, те едва ли биха ги взели. По мерките, които ни бяха представени. Първо, тези мерки са прекалено краткосрочни. Сигурен съм, че знаете, че, например, в млекопреработката и в областта на плодовете и зеленчуците през ноември няма смисъл да се вземат някакви мерки. Да мина. Сега ще бъ... разкажа в подробности. В някои сектори изобщо няма предприяти мерки. Относно месото и сектора на млекопреработката. Ситуацията е толкова трудна, а вие сте взели мерки, например, отказали сте се от квотите и въпреки това се изненадан, че не са предприяти мерки предлагането да бъде адаптирано към търсенето. Например, по отношение на месото или плодовете и зеленчуците, тези мерки са направо смешни. И на... да говорим сега за плодовете не можем да приемем, че има разлики между хората, които са в а, асоциации на производители и такива, които не са членове на такива асоциации. Няма значение дали производителят е организиран или не е организиран. Марки, мерките и помощите трябва да бъдат еднакви. И накрая искам да кажа още, че има продукти, които не са в списъка, а въпреки това са засегнати. не искам да отнемам микрофона на никого, обаче ще го направя, ако не спазвате времето. Uh, Фермерите са първите жертви на конфликта между Европейския съюз и Русия. За словенските фермери има проблем в областта на производството на плодове, също и на млечния и местния сектор, сектор които са най-важните земеделски сектори за нашата страна. Така че ние подкрепяме мерките, които са взети от Европейската комисия. Благодарим за бързото действие и подкрепяме тези мерки за насърчаване на схеми за предоставяне на плодове и мляко в училищата, но се страхуваме, че има мерки, които не засягат, например, реколта на зелено и други и не са прияти поради психологическите и политически последствия. Така че ние подкрепяме мерките за насърчаване, които вече са били взети. Bardzo dziękuję. Pan poseł Rope. Давам думата на Ропи, на господин Ропи. Изклausius komisijos pranešimą matosi, kad komisija tikrai supranta Благодаря на представителя на комисията. Виждаме, че комисията разбира ситуацията и реалният ефект от кризата. Независимо от това, мерките, които се предлагат, независимо, че в някои държави ще стабилизират положението, в други държави, например Балтийските държави и Финландия, няма да бъдат достатъчни. Ще се нуждаем от допълнителни альтернативни мерки най-вече за свиневътството. Не става дума само за руското ембарго, което влияе върху сектора. Говорим също така и за свинската чума, която оказа изключително отрицателно влияние върху сектора. Необходими са отделни мерки за тези държави, засегнати от положението. Такива мерки трябва да бъдат приети. Когато производството е намалено с 20-30%, рискът от безработица става много по-висок. Както земеделците, така и парламентаристите в Балтийските парламенти са уведомили комисията и институциите и са отправили а, искания и предложения за мерки, които могат да бъдат предприяти. Благодаря. Пани посел Доц. Пани посел Доц. Uh, благодаря, господин председател, и благодаря на комисията за представането. Ще разгледам някои от мерките. Помощта към частния сектор е приветствана от нас. Намесата на държавите, да, хубаво е, че това е прието, но не е очудващо, че не се използва както трябва. В Северна а, Ирландия стойността на продукцията е около 25-26 пенса на лекар мляко. А държавната помощ е изключително ниска, затова ние имаме един удължен период на много ниски цени, докато получим а, помощта от държавата. Така че млечният сектор е в същата криза, каквато беше в 2008-2009. Времето е да, време е да се а, въведат експортни добавки. И второ и последно, ние правим всичко това и разглеждаме всички тези въпроси в един период, когато квотите ще отпаднат до година. Смятам, че тази комисия трябва да проведе сериозен разговор по този конкретен въпрос и а, трябва постепенно да отпаднат а, квотите по един по-безболезен начин за Северна Ирландия, за стълпаните, произвеждащи масло, сирене, което е изнасят за Русия. Това е особено чувствителен въпрос. Благодаря. Пан посел Хауслинг. Господин Хауслинг. Да, трябва да проявим солидарност, но Държавите като Финландия и Балтийските държави са най-силно засегнати. Има обаче един принципен въпрос относно нашата експортна политика. Затова въпросът е оправдан относно млякото. Дали тази ситуация няма да бъде осложнена допълнително от отпадане на млечните квоти? И дали не следва да се въведат такива не само за износа, как, или, както някои колеги казаха, това ще бъде фатална грешка. Например, регион Валенсия и цитрусовите плодове, наровете, за, за а, наровите насъждения и други. Тези региони изнасят предимно за Русия. Дали 400 милиона от фонда за кризи ще бъдат достатъчни и ако се окаже, че ще са необходими повече средства, дали те ще могат да бъдат реализирани чрез директните плащания? Дали от тази кризисна ситуация не могат да бъдат извлечени ползи? Големите търговски вериги намалиха цените на маслото с 20%. И дали пък в крайна сметка те няма да извлекат някаква полза от тази ситуация? Николсон. Господин Николсън. Благодаря, господин председатели. Аз съм от Северна Ирландия също. А, имам подобни тревоги. Трябва да сме много реалистично настроени тези зарен. Това е началото на нещо, което аз смятам, че ще продължи дълго. Не виждам края му. Доста път имаме да извървим. Вече виждаме урязване на цените, но ние не бива да допринасяме в никой случай към а, а, насърчаване на спадането на цените на пазара. Обратно трябва да спомогнем за обратната тенденция. Най-сериозният аспект а, бъдеще е у, а, изчезването на квотите до година. Ние вече знаем и някои го казаха ясно, изложиха своята позиция във връзка с производството. Имам два въпроса към комисията. цените с държавна помощ изключително нереалистични са. пазара изисква друго нещо. Дали комисията няма да положи усилия да повиши държавната помощ и да покаже добра воля? Втори въпрос, ако ми позволите. Реформата в млечния сектор. Имаме ли достатъчно инструменти да свършим работата, която трябва да свършим, а тя ще бъде много, много важна в бъдеще? А, още един последен въпрос. Ако днес а, на пазара до година, а, след няколко месеца изнесете същите продукти, а, дали ще предвидите един период от време, след като стоката е била на, в складове, дали ще има някаква баланс в цените след продължително време. Благодаря. Изотто. Grazie. È già stato detto, oh, l'embargo ha colpito in maniera diversa i vari stati. Ембаргото засегна държавите членки по различен начин. Различните региони в една и съща държава са засегнати по различен начин. В някои региони ембаргото е струвало до 100 милиона евро. Има разполагаме с различни средства и трябва да запитам всички мои колеги да ги помоля да изпратят ясно послание до комисията, да се поискат сериозни инвестиции, а не просто да ни успокояват, както правеха до сега. Европейският съюз трябва да отмени санкциите, защото фермерите не трябва да плащат за грешките на съюза. Ако продължим така, кризата ще стане още по-опасна. Изключително неправилно е санкциите да бъдат разширявани, каквото е намерението сега. Нашите фермери не трябва да плащат за това. E, Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че по отношение на производителите на плодове и зеленчуци са засегнати само онези, които или изнасят своята продукция, или имат проблем с реколтата. Земеделците обаче страдат и от други проблеми, например намаляване на цената на плодовете и зеленчуците. Необходимо е всички, които са претърпели загуби, да бъдат подпомогнати. До сега помощите като че ли имат символичен характер. Искам да подчертая още нещо. Отмян може би трябва да бъдат отменени санкциите при надвишаване на млечните квоти. Сега да не се окаже, че земеделците, че е, фермерите ще трябва да плащат допълнително. Това не трябва да бъде допускано. Въпреки всичко съм малко изненадан, че днес комисарият по земеделието не, е, не присъства по време на това важно обсъждане. Дали пък вече няма интерес да работи заедно с нас? Ето защо този въпрос ме интересува. По отношение на мерките искам да кажа, че те са правилни някои от тях, трябва да се действа бързо, най-вече за продуктите, които се развалят бързо. А някои продукти, например като маслото, които не могат да се съхраняват дълго, следва да се предприемат бързи мерки. Трябва да се направи опит именно бързо развалящите се продукти, написани с руски етикети, тези, които вече са получили разрешение за износ, да бъдат реализирани в други държави. Може би трябва да се поставят етикети на друг език, но незабавно да се предприемат мерки в подкрепа на фермерите. Благодаря, господин Волчовски. Dlaczego Комисия Европейска не sięgna? Защо Комисията е предприела само отделни мерки, тук всичко опира до регулацията на общия пазар. Става въпрос за някой не, за правил, неправилно функциониране на пазарите. В някои държави имаме сериозни кризисни ситуации в Полша, в Естония, в Латвия, в Финландия, до някъде в Германия. Това са държавите засегнати най-силно от ембаргото. Преминаваме през сериозна криза и трябва да се използват средствата в кризисните фондове и не разбирам защо, а, не разбирам защо това не се прави. Сега, когато сме изправени пред най-тежката земед... криза в земеделието през последните години, не не използваме тези фондове, не, за да използваме средствата там, за да решим този така сериозен кризисен период. Благодаря много, господин председател, Искам да благодаря на комисията за доклада трябваше да сме по-гъвкави и да бяхме по-гъвкави в миналото. Тези 25 милиона евро са добър старт, но мисля, че ни трябват повече фондове, за да покрият бъдещите нужди. Те ще бъдат наистина по-големи нарове, нарови насъждения и други. Искам да подчертая, че за большинството продукти бих искал да попитам дали комисията взе предвид а, влиянието върху износ. Например, гъби. Полша изнася гъби в Русия и какво ще стане, когато тези гъби отидат на вътрешния пазар, каква конкуренция ще създадат, как е свързано това с фитосанитарните мерки. И последно, Полша предложи да вземем решение заедно с СТО. Ако Европейската комисия възприеме това като предложение, какви мерки ще се вземат по линия на СТО? Благодаря, госпожа Агилера. Благодаря, дами и господа. Последиците за европейското замеделие – на политическото решение, какви ще бъдат първо взети от Европейски съюз, второ от Руската федерация. Това е един политически конфликт, който се надяваме, че скоро ще бъде разрешен. Но о, перспективите не са обещаващи, за това сме загрежени, за това обсъждаме въпроса тук. Комисията предприема мерки, по мое мнение, за да се подкрепят земеделците, трябва мерките да са ефективни и балансирани. Ефективно значи да подкрепят наистина сектора, като а, решат проблемите на целия сектор и да предвидят а, механизми, които ще а, а, повлияят а, благотворно и на цените. И а, когато докато ветото не бъде вдигнато, трябва да имаме наистина много справедливи мерки за всички региони Валенсия, Кастил, Каталония и така нататък. В моята държава тези е, региони са изправени срещу сериозна криза. Да, и очакваме от комисията по-голяма загриженост по този въпрос. Не се отдава необходимото значение за средиземноморските култури. Не са предвидени пъпеши, едини, тропически плодове и цитрусови плодове. Позволете ми още малко време, казва ораторката. Например, краставиците ще бъдат засегнати. Ако имаме мерки, те трябва да са балансирани. Всичко, което не от мозда стигне руския пазар, създава всевъзможни странични проблеми. Да се използват преференции, а, една рекламна кампания на вътрешния пазар сред потребителите. Всичко това трябва да бъде анализирано. Питам комисията, какво става с големите вериги? Благодаря, господин председател. Пан посел Тарабелла. Пан посол Тарабела. Господин Тарабела. Благодаря, господин председател. Миналата събота аз бях на пазара с цел промоция на местната продукция, плодове и зеленчуци. Това беше важно за местното потребление, за да може да не се унищожи продукцията, нещо, което би било екстремно и комисията също каза, че иска да избегне. Така или иначе, би трябвало при тази криза с ембаркото да помислим за плодовете, зеленчуците, млякото и други сектори, но да помислим за това как да насърчим вътрешното търсене, как да потребяваме повече. Знаете, че се препоръчва всеки ден да ядем поне по 400 грама плодове и зеленчуци. Само 4 държави членки изпълняват препоръката. Затова в нашата държава ще започнем рекламна кампания да седат повече плодове и зеленчуци. Dziękuję пан посол Калиновски. Дякую, bardzo пане przewodniczący, пан директор в свой... Благодаря. Господин, вие посочихте много правилно, че ефектът от руското ембарго е, е сериозен. Средствата за обещетение обаче и ако те бъдат сравнени с предоставени за други цели и средства, се вижда, че комисията не приема сериозно проблема. Много фермери са засегнати силно от кризата. Присъединявам се към призива на колегите да, премах, да премахнем санкциите за надвишаване на квотата. Трябва да подкрепяме и земеделците, които не членуват в професионални организации. Какво ще правим с тези, които не могат да пласират продукцията? По отношение също и на зелето и на други земеделски продукти. Те не могат да бъдат пласирани. Трябва да коригираме списъка на продуктите, които трябва да получат компенсаторни плащания. Пани е, Благодаря ви, господин председател. Като евродепутат и човек свързан с плодовете и зеленчуците съм добре запозната с проблема. С оглед на казаното от комисията обаче имам някои въпроси. Комисарят Чалуш в този случай отреагира на случилото се. Трябва обаче да помислим как да премахнем някои от пречките – това, което се прави за цените е твърде недостатъчно. Знаем какво стана при кризата с Ешерихия Коли и това, което тогава се плати за изтеглянето от пазара, мисля, че предлаганото от комисията и сега е много малко. Има и друга тема от технически характер, правилото де минимис и съответно дерогациите, позволени на държавите членки. Има и още нещо, всички знаят, че е хубаво да едем повече плодове и зеленчуци, но същевременно мисля, че е неприемливо да искаме стопаните да съфинансират такива мерки за реклама. Господин Рена. Благодаря, господин председателю. Съжалявам, но и в Финландия това е дебат, който е изключително важен за стопаните. Така или иначе, укрепването на санкциите беше неизбежно поради факта, на кризата и нейното задълбочаване в Украина. Същевременно влиянието на забраната за внос също се появи. Стопани, някои пострадаха повече от други. Например, в Балтическите, Балтийските държави, Полша, Финландия, загубите са значителни Важно е комисията да обърне особено внимание, особено на млекопроизводителите и на млечната промишленост. Там трябва да бъдат взети ефективни и бързи мерки в рамките на ОСП и в името на солидарността а, с тях. Европейския съюз а, трябва да облегчи тежкото положение на стопаните, така че загубите им да не станат прекомерни. Европейския съюз трябва да помогне най-много на тези, които са пострадали най-тежко. Тези действия трябва да бъдат достатъчно значими и по обем също. И мерки трябва да бъдат заети бързо, защото този вид солидарност е важна, именно да се даде обществена подкрепа на нашите стопани. Кой е пан посъл Сара? Господин Сара. Яр. Се коригира председателя. Господин Яр, благодаря. Благодаря, господин председател. И аз днес исках да чуя от комисаря колко тежка е ситуацията. Радвам се, че той пое инициативата да се свърже с европейските депутати имаме общ вътрешен пазар. В моя регион се отглеждат ябълки и домати. Моите региони не са толкова директно ангажирани с износ за Русия. Трябва да вземем превентивни мерки и виж... моят въпрос към комисията е дали виждате и вие нещата по този начин – ние като комисия трябва да напишем писмо да бъдат взети технически превентивни мерки и съответно финансовите средства да бъдат увеличени. Второ, по програмите за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко в училищата. Моля, направете тези програми по-удобни за ползване, за да могат да бъдат взети съответните мерки. По този начин положението ще може да бъде стабилизирано и ще помогнем на земеделците да се справят с тежкото положение. Благодаря. Благодаря. Е, е, да, сигурно, със сигурност днес е момента да коригираме грешките от миналото в областта на ОСП. Има а, сега ние сме тук, а, като искаме от Европейския съюз и комисията на меса. Ние поискахме един пакет от страна на парламента и Мишел Дантен ни напомни за някои други мерки. Всъщност ние искаме нещо без да имаме е, ресурси. Кой ще плати а, за последиците? Фискалната дисциплина ще ни накара да плащаме от, е, именно от тези резервни ресурси. Искам да попитам комисията един въпрос. А, например, складирането на сирене като, европе, като руския пазар а, е, представлява 33%, т.е. огромен пазар от вноса, дали тази държавна помощ за частните складове означава, че ще има едно недостатъчно ниво на помощ за особено за отлежалите сирена. Това означава изкривяване на конкуренцията. Това е един риск, който ще доведе до допълнителни проблеми, защото този вид сирена не могат да участват в схемата за държавна помощ. Благодаря, господин Агню. Комисията изтъкна, че хранителните продукти към Русия от Европейския съюз трябва да отидат на друго място. Но тогава нещастните руски граждани ще видят празни штандове. Тоест ще има една а, верига от а, доста съмнителни посредници. Аз за това прикамвам комисията да не ограничава всичко това в рамките на едни дребни незначителни мерки. Благодаря. Господин Буда. Благодаря, господин председателю. Искам да подчертая влиянието на руското ембарго върху хранителните продукти на Европейския съюз и в този контекст трябва да говорим за компенсацията, които ще предоставим и как ще изчислим и как ще я разпределим не бива да подхождаме симплистично, а именно а, на базата на обем продукция, която а, би трябвало да замине за Русия. Може човек и да изгуби, когато се а, спрат някои доставки на пазарите вътре в Европейския съюз. Всичко това, което остане в а, общия пазар, изкривява. Например, един румънски производител, който е продавал продуктите си в Германия, ще види, че е, немския пазар ще бъде пренаситен тази година. Резултатът е, че ще имаме огромни запаси и тогава половината реколта се загубва. Ако останали държави като Русия губят, а, държави в Европейски съюз губят Русия, ние губиме и половината европейски пазар. Така че трябва да се вземат всички тези неща предвид и вътрешния пазар, а не само директните доставки за Русия. Приканвам комисията към това. Благодаря, господин Данон. Merci, monsieur le président. Oui, je voudrais apporter... Благодаря, господин председател. Аз представлявам Лимузан, селско-стопански район. Имахме много ползотворни контакти с два региона от Русия, точно в износа на продукция. Не веднъж съм се убеждавал, че в Русия има голямо търсене на селско-стопанските продукти от Франция и изобщо Европейския съюз. Не мисля, че ембаргото ще продължи дълго, защото пак ще кажат, това не отговаря на желанията на руските граждани и се надявам кризата скоро да изчезне. Така или иначе, хиляда крави бяха предназначени за износ, всичко това сега е блокирано. Би трябвало комисията да помисли как да се помогне. Същевременно има износ на картофи, тъй като Русия има голяма нужда. Виждаме, че Русия подхожда тактически спрямо избора на продукти, подлежащи на забрана. Благодаря, господин Хазакамп. Благодаря, господин Хазакамп. Госпожа Хазакамп. Благодаря ви, господин председател. Сега говорим за световна криза. Защото имаме кризата с климата, кризата с биоразнообразието, кризата с водата, увеличението на производството в Европа стигна своя предел – може би е необходимо да направим интелигентен избор и да си научим урока от случилото се. Господин Тарампела беше прав. Добре е да се стимулира потреблението и консумацията на плодове и зеленчуци, но не знам дали съм права, като мисля, че така или иначе увеличението на нашето производство вече е стигнало предела си. Е, планетата ни има своите ограничения по отношение на ресурсите и може би е необходимо комисията да подпомогне стопаните така, че да се търси устойчивото производство, например биологично земеделие. И също така млякото да се изнася на други пазари, а не да се изкривява пазара и да се търси солидарност. Благодаря, госпожа Штрайхер Пиерик. Аз трябва да кажа, че съм доста изненадана, че комисарят не присъства, защото говорим за политически санкции. Разбирам, че вчера е присъства на съвета на комисарите, но трябваше да бъде и тук. Много са засегнати някои от селско-стопанските отрасли, като плодове и зеленчуци, мляко, да, отделиха се средства, но имаме нужда от повече средства, защото трябва да се по помогнат всички отрасли, включително свинското месо. Съгласна съм и с колегите, които вече се изказаха. Важно е да намерим начин да предоставяме плодове и зеленчуци в училищата и да се надяваме, че санкциите скоро ще бъдат преустановени. Благодаря. Господин председател, искам да се изкажа по тази криза, която е най-сериозната от времето на студената война. На първо място се наложиха санкции срещу Русия, а на мен ми се струва, че Русия не е толкова опасна. Бъдещето на Европа би трябвало да е свързано с стратегически, економически и политически връзки с Русия е, Мерките, които наложихме, ни излязоха скъпи и като че ли сами си отрязахме клона, защото в Франция вече има загуби, които възлизат на около 1 милиард евро. Е, господин комисарят не присъства тук, но мога да кажа, че за фермерите в Европа и във Франция тази криза е много сериозна. И трудно могат да се следват единствено политическите цели, наложени преди няколко месеца. Благодаря. Госпожа Магинес. Благодаря. Искам да подкрепя идеята, че в млечния отрасъл не бива да наказваме фермерите. Трудна е ситуацията, и не бива да налагаме допълнителни такси. И слушах колегите Дантан и Декастро. Това, което казаха те е много важно, защото на нас ни трябва нещо повече от солидарност между европейските фермери. Ние искаме и солидарност в името на тези фермери, в името на всички европейски граждани, защото това не е селско-стопанска криза. Проблемът е политически и е необходимо нашата комисия да настоява за достатъчно голям ресурс в допълнение на предвиденото по селско-стопанския бюджет, за да запазим пазарната стабилност. На трето място, съгласна съм с колегата Мело, Предложението за намаляване на плащанията за фермерите, за да може да се предвидят компенсации за други групи фермери, това ми се струва абсолютно неприемливо. Ние имаме ограничен бюджет за преките плащания и, както казах, принципно ни трябва по-голям ресурс. Бих искала комисията да вземе отношение по този въпрос. Благодаря, господин Дорфман. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, защото исках да кажа точно това, което госпожа Макинис каза. Тази краза не става дума само за земеделието. Това е голяма международна криза, а последиците сега се плащат от земеделието в Европа. И то само защото някой в Русия е решил така. Мисля, че а, малко абсурдно да търсим а, ресурси в областта на земеделието, където и без това ресурсите не са достатъчни. Идвам от регион, където се отглеждат около 10% от необходимите за Европа ябълки. В момента мерките за въздействие на цените там не са достатъчни. Трябва да покажем солидарност и, и колегите комисари трябва да помислят как да се намерят пари от европейските а, е, фондове, а не да се уряза бюджета на селското стопанство. Благодаря. Пани посел мой. Пани посел мой. Благодаря, госпожа мой. Благодаря. Искам да попитам комисията дали си дава сметка за ситуацията на фермерите в Южна Европа. Те са поставени на колене благодарение на вашия прекрасен избор да подпишете споразумение с Марокко за внос на плодове с много ниско качество и на ниска цена. В този случай цената за производителите ни дори не покрива разходите. Бих искала да знам как комисията ще помогне на тези стопани. Благодаря, господин Андрю. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното, кризата е най-вече политическа. Комисията в този случай обаче успя да се намеси бързо, защото наистина кризата е политическа, но в крайна сметка селските стопани в Европа са тези, които се оказват първите жертви. Въпросът е свързан с краткосрочното, но също така и дългосрочно и средносрочно управление – Дано кризата свърши колкото се може по-бързо, но този проблем е отколешен всъщност. Кризата ни задължава да поставим въпросите за конкретния бюджет за управление на подобни кризи. И това е дебат, който трябва да започне неотложно заедно с комисията и съвета. Не знам какъв график може да се предвиди, но дебатът наистина е неотложен. В крайна сметка е поставена под заплаха цялата реформа за ОСП, тъй като бюджетът е ограничен. Commission... Господин Виксел, благодаря ви. Мисля, че комисията се намеси много бързо. Това, което направи, беше разумно. Проблемът е голям, защото са засегнати региони и стопанства в Европа. Същевременно ми се струва, че не бива да преувеличаваме крайна сметка това не е криза на цялото земеделие. Разбира се, че трябва да проявим солидарност с засегнатите, но ми се струва, че в крайна сметка цените няма да паднат на световните пазари и се надявам, че нашата продукция ще може да се продава и на други места. Благодаря. Sr. Presidente. Estou muito preocupada com os efeitos do embargo russo. Não apenas os direitos. Госпожа Рибейро, благодаря ви. Притесняват ме последиците от а, е, това ембарго, защото тук може да има лавинообразен ефект и да се засегнат не само държавите, които изнасят много за Русия, но и е, да се засегнат отношенията ни с трети страни. Важно е доколко Европейския съюз може да реагира не само на руския проблем, а и изобщо да решаваме проблемите си, които съществуват отдавна, като този с млякото. Какво ще направи комисията за държавите членки, които са косвено засегнати или за тези, които не могат да предоставят държавна помощ. Благодаря. Изказаха се 35 от колегите. Сега ще дам думата на господин Корте. Thank you very much. I, uh, I think I have to start with an admission that I will probably not be in a... Може би трябва да започна с това, че не мога да отговоря на всички въпроси, но ако ми позволите, ще се опитам да отговоря в рамките на пет точки на всички групи въпроси. Много от ораторите и почитаеми членове на парламента подчертаха, че не сме направили достатъчно. Какво мога да кажа по този въпрос? Нашите, а, нашите оръжия за справяне с кризата се, са поставени на изпитание. И те са поставени на изпитание за пръв път. Ние следваме подхода и трябва да ги поставим на изпитание. Може да се направи и повече. От една страна се използват наличните инструменти и ако те не вършат работа и ако това не е достатъчно, ние сме тук, за да направим повече. Следим пазарите много внимателно и ще реагираме, ако има такава нужда. И това ме връща към а, списъка с продуктите, например плодовете и зеленчуците. Някои от членовете на парламента казаха, че той не е добре балансиран. За някои продукти от южната част на Европа не са в списъка, защото реколтата те първа предстои по-късно тази година. Не сме казали обаче, че няма да направим нещо за тези продукти. Мерките, които предприехме в средата на август, въжат до края на ноември. Те са за 125 милиона евро и ние, разбира се, ще следим много внимателно какво се случва междувременно и ако има нужда в този списък да бъдат включени други продукти, разбира се, това ще бъде направено. Същото мога да кажа по въпроса на господин Николасън и на други относно частните складове и нивото на а, помощта и срока. Помощта за складиране на масло и мляко на прах и сирене са такива, каквито винаги сме използвали. Сумите са такива, каквито винаги сме прилагали. Те се основават на разходи за складиране, посочени от държавите членки и се надяваме тяхната основа да е надежна. Ще направим необходимото, ако тези мерки не сработят. Да, беше посочен период от няколко месеца, който може да бъде удължен, разбира се. Искам да обясня също, че сирането, което бъде складирано до март месец следващата година, също ще може да се ползва от нашата помощ. Не се отнася само до сирането, което се складира през тази година. Тоест, срокът е много по-дълъг. На второ място е кой ще плати за всичко това? Откъде ще дойдат средствата? Не трябва ли бюджетът да бъде увеличен? Имаме ли нужда от фонда за реакция при кризи? Това е много труден въпрос. За мен не е никак лесно да го обясня в подробности, защото ситуацията не е ясна в момента. Текущите разходи за изброените от мен изброените от мен мерки са финансирани от наличния бюджет. Не е взето решение за посягане към фонда за реакция при кризи. Това няма да е част от бюджет 2014 година, защото не очакваме някой от тези разходи да бъде а, премахнат до тази дата, 16 октомври 2014. След 14 октомври също ще получаваме информация от държавите членки и част от тези разходи ще се прехвърлят към 2015. Само, че няма бюджет 2015. До момента имаме само предложение от комисията за 58 милиона евро. 58 милиарда евро. Извинете, това е предложението за следващата година. Има обаче съвет, е, органи по контролни бюджета и в крайна сметка решението е във ваши ръце. До момента, в който е, сме наясно как, с какви средства ще разполагаме за 2015, не е разумно да говорим за посягане към фонда за кризи. Ще бъде по-добре и политически по-убедително да говорим едва след като стане ясен бюджета за 2015. Не знаем какво ще се случи в рамките на наложените санкции. Затова не желая да навлизам в повече подробности. Някои от почтемите членове на парламента казаха, че само фермерите са засегнати от санкциите. Това е вярно по отношение на директното ембарго, но са засегнати и други сектори от европейската економика. Ако прочетете вестниците, ще видите, че не само фермерите са засегнати. Имаше много въпроси за млякото, че интервенционните цени са прекалено ниски че квота трябва да остане. Искам да започна по същия начин и да кажа, че първо искаме да видим как ще се задейства системата. Тя е приета от законодателя. Нивото наистина е ниско, но това е защото редиц, години наред цените бяха много високи. Нека да разгледаме нещата в перспектива. Искам да подчертая, че не а, изключваме нищо. Квотите ще бъдат премахнати през март 2015. Това е заложено в законодателството. Ако си спомням правилно, проведохме 3-4 кръга много трудни преговори в съвета и не получихме достатъчно а, политическа подкрепа за а, тази промяна. По отношение на обменните квоти за млякото, може да се направи някаква корекция, но това ще означава де-факто увеличаване на квотата в ситуация, когато имаме свръхпредлагане. Дали това е правилната реакция, след като виждаме, че консумацията на мляко намалява, износът намалява, дали това е правилната реакция и не трябва ли правилата за квотата да бъдат по-гъвкави, отколкото бяха миналата година? Плодовете и зеленчуците. Раз, разликата между производители, членуващи в организации и такива, които не членуват, това е стандартна политика на Европейския съюз, мисля, че е подкрепена също и от парламента. Целта е да се засили позицията на индивидуалните фермери в сектора. Те наистина са изложени на голям натиск от пазара и това е рисков бизнес. Реколтата идва и тя трябва да бъде продадена. Мисля, че всички сме убедени, че най-добрият начин да бъде организирано всичко е именно този. Ако вие сте производител, индивидуален производител на плодове и зеленчуците, имате продукция, а не знаете къде да я продадете или пък искате да я унищожите, може би наистина ще искате да знаете какво възнамерява да прави вашия съсед или конкурент. Вие няма да искате да вземете решение да не приберете реколтата, някой друг да, си прода, да я продаде на супермаркета. Организациите на производителите са много важни, и в държави, където те са особено силни, ситуацията се развива много добре. Ако не направим нещо за хората извън тези организации, видяхте какво е положението с прасковите и кайсиите, ако не ги подкрепим, е необходимо да, се, да продължи да се прави такава разлика. Накрая, е, искам да да представя гледната точка на колегата Моник Воле, която седи до мен, по отношение на промоциите, които много членовете на парламента споменаха. На разположение са 13 милиона евро веднага. И това в момента се обсъжда с държавите членки. Това са процедури, в които са включени държавите членки. Не сме сами тук. Ясно е, и нека да ви дам пример, за да бъде ясно. Има много текущи програми за промоция на износа за Русия. Сега ще помолим и ще попитаме държавите членки дали искат да продължат с тези програми или искат да ги насочат към други държави, например развиващите се пазари в Азия или пък някъде другаде. Търговските преговори, не искам да се занимавам преклено дълго с това, но е ясно, че ще трябва да възстановим преговорите с САЩ, с Турция, с други държави, защото трябва да има солидарност между държавите засегнати от ембаргото. Има изказвания в държави кандидатки за членство за САЩ, от САЩ, които казват, че ще печелят от факта, че Европейския съюз няма достъп до руските пазари. Нашите колеги в а, Генерална дирекция по търговия проучват възможностите да се започне наказателна процедура срещу тези мерки. Благодаря. Благодаря, господин заместник директор, господин Войчаровски, госп... Харц. беше предложено да се напише писмо, да се зададе а, открит въпрос до комисаря. Благодаря. Uh, Ситуацията е много трудна в много сектори на селското стопанство на Европа. В някои държави направо има тежка криза и бих искал да помоля господин председател и колегите да включат в дневния ред на следващото заседание на следващата сесия на Европейския парламент устно предложение за дебат по въпроса за какви мерки са предприяти и ще бъдат предприяти от Европейската комисия в критичната ситуация на европейския пазар във връзка с търговското ембарго, наложено от Русия и второ, дали се предвижда разширяване на мерките, за да не се а, причини а, да се причинят кризи в други сектори, свързани с замеделието. Това е нашето предложение от името на нашата комисия към а, да бъде поставен такъв устен въпрос на следващата сесия на парламент. Разбирам, че комисията одобрява това искане и ние ще изготвим а, дефиниция на този писмен на текст на този устен въпрос на следващ, за следващата пленарна заседание. Не виждам възражения. Благодаря за вашето участие, за дискусията, да благодаря на Генерална дирекция за медели и нейния представител. Сега да минем на следващата точка от дневния ред, а именно 19-та точка проекто регламент за биологичното производство и етикирането на биологичните продукти. Много актуален въпрос. Едно от най-важните досиета в нашата комисия. Тази есен ще бъде преразгледан регламента и ще бъде отменена сегашната рамка от регламента 834-2007. Целта е да се премахнат пречките към устойчивото развитие на биологичното производство и да се да създадат по-добри условия за конкурентно способност на фермерите, което ще позволи на вътрешния пазар да функционира по-ефективно, а също и да засилим доверието на нашите потребители. Е, инициативи на комисията, свързани с тази процедура, са първо, комисията прие план за действие за бъдещето на биологичното стопанство, замеделие и второ, комисията за да може да а, преговаря по споразумение, получи мандат от съвета в, относно този търговски режим. Пред, приветствам представителя на комисията госпожа Маник Фория, която ще представи предложението. Бих очакваме информация за мандата за търговски преговори, прият от съвета през юли. Господин Перия, госпожо Пария, извинете, имате думата. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Бих искала да се възползвам от възможността да поздравя и докладчика. Доколкото разбирам, той току-що е бил определен. Радвам се, че имам възможност да говоря с вас днес. Радвам се също така, че мога да говоря за европейската политика в областта биологично земеделие. Знаете, че принципно тук има растеж. Оценява се, че като дял от европейската економика това възлиза на 20 милиарда евро. Биологичното земеделие е важен сектор и покрива 1 милион хектара с около 600 големи стопанства в Европа. Има още нещо, което трябва да изтъкна. Фермерите обикновенно са по-млади в този отрасъл и имат повече управленски функции. Така че отрасъла се характеризира с много добри характеристики от гледна точка на заетост и економика. Но има неща, които пречат на неговия успех. Ето защо комисията реши да се намеси. Какви бяха нашите аргументи? От една страна виждаме, че бюрокрацията е твърде голяма. В Европейския съюз биологичната продукция се придвижва два пъти по-бавно, отколкото останалата. Малките стопанства под 5 хектара не са добре представени в отрасъла – а те са 18,2%, докато в конвенционалното земеделие са около 60%. Същевременно трябва да се има предвид, и решението на Сметната палата. Тя, както знаете, излезе с доста препоръки, за да може да се подобри системата на контрол. Принципно обаче не можем да кажем, че биологичното земеделие е добре представено в международен контекст. Ето защо ние решихме да се намесим и по този начин да запазим доверието и на самите производители, така че те да се възползват от пазара и от друга страна на потребителите, които да имат доверие на биологичното земеделие и съответно неговите продукти. Комисията започна подготовката на реформата с оценка на въздействието. Освен това, ние се консултирахме с сектора, с гражданите, но също така и с научните общности. Проверихме какви са механизмите за контрол, какви са отношенията с трети страни, колективните договаряния, устойчивото развитие и опазването на околната среда. Така че наистина включихме възможно най-голям кръг от въпроси, за да откликнем на тревогите на заинтересованите групи. Комисията разработи различни сценарии – от гледна точка на отражение върху качеството и потенциално количеството. Трябва да ви напомня, разбира се, че на всеки един етап от тази процедура, която трае година и половина, ние се консултирахме с заинтересованите групи. Получихме 47 000 отговора и 100 000 коментара на веб страницата си. Така че наистина работихме с гражданите. Възоснова на цялата събрана информация и на оценката на въздействието, излязохме с предложението, което сега ви е представено. Ще го представя накратко. На първо място искаме да премахнем пречките за биологичното производство в Съюза, да намалим бюрокрацията. Това е една от най-големите критики до сега. От друга страна искаме лояна конкуренция за биологичното производство. И на трето място, това за което вече говорих, запазването на доверието на потребителите. Те трябва да знаят, че биологичните продукти, които им се предлагат, са произведени при ясни и прозрачни норми. Същевременно искаме да има лого за биологичното производство в Европа, което да гарантира еднакво качество в цяла Европа. Накрая Нещо, което е много важно да се подчертае, този сектор има международно измерение, има огромен потенциал. И това трябва да се развие в бъдеще. Сега нека премина към основното като съдържание в нашето предложение – Целите вече ги обясних. Казах, че искаме опростяване и доизясняване на законодателната рамка, намаляване на административната тежест. Ние пояснихме всички текстове, най-вече тези свързани с полето на приложение. Водили сме се от различните въпроси, които сме получавали и тук са важни приложения 1 и 1А, където се изброяват и продуктите. Ние се надяваме да намалим с 25% административната тежест. И да работим с операторите, както и административните органи на национално ниво. В миналото системата за контрол се основаваше на анализ на риска. Ние ще следваме този подход вместо физическите проверки на всяка брънка от веригата но тук трябва да се предвидят и съответните ресурси. За да улесним работата на биологичните производители, е важно да въведем система за сертифициране на различните групи. Тази система вече се използва от някои трети страни и по този начин биологичните производители намаляват разходите си за проверки и се улеснява съответно търговията с продуктите. Същевременно искаме и лояна конкуренция, нещо, което е важно за вътрешния пазар. Затова и предлагаме да отидем малко по-далеч в хармонизацията, да въведем набор от изключения. Това поискане на граждани и заинтересовани групи, до които се допитахме. Това се иска и от проверяващите. Принципно не би трябвало да се правят изключения, които се отразяват отрицателно върху доверието на потребителите обаче. Проверките от друга страна трябва да са по-целенасочени, по-ефективни, особено там, където има по-голям риск. Трябва да се избягват и измамите. Също така всички оператори по веригата трябва да подлежат на такива проверки. Дори и тези, които се ползват от известни изключения. Същевременно проверяващите трябва да имат предвид, че има изключение от правилото цялото стопанство да произвежда единствено биологично, но принципно там, където риска е голям, има и голям риск от измами. Ние се опитваме да мислим и за износа, за реципрочността. искани се да изнасяме биологични продукти и на други пазари. Да се възползваме от потенциала на тези пазари извън Европейския съюз. До сега политиката ни при биологичното земеделие се фокусираше най-вече върху олесняването в внос от трети страни, а сега бихме искали по-голяма реципрочност и ние да изнасяме към трети страни. Заедно с предложението за регламент предлагаме и план за действие. Той отразява стратегията на Европейския съюз. Включват се конкретните мерки за сектора. Сигурно знаете, че това е един от двата приоритета на италианското председателство, с което започнахме работата още през лятото в рамките на съвета. Преди това работихме с гръцкото председателство. Комисията смята, че напредва много бързо по темата. Тема несъмнено важна за ОСП, важна заради всичко, което изброих преди малко. Защото биологичното производство е важно не само като производство, то е важно и за секторите дистрибуция и преработка. Благодаря. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Jako pierwszy zabierze głos pan poseł Erikson. Panie пошле bardzo proszę. Господин Ериксън. Um, Благодаря ви. Благодаря и на комисията. Мисля, че те са прави, като казват, че това е отрасъл, който се развива, че има все по-голямо търсене на биологични продукти и се разкриват все повече работни места, така че тук има пари за стопаните. Има обаче и някои проблеми в предлагания регламент. Водещата идея е добра, но като че ли предложеното ще доведе до големи трудности за стопаните. Например, аз разговарях с стопаните в Швеция и с потребителските организации. Те са на мнение, че всъщност предлаганото ще намали биологичното производство с около 80%, тъй като новите норми не отчитат нуждите на малките групи производители с ниски доходи. А ние казахме, че бихме желали сектора да се развива в бъдеще. В регламента ще трябва да се направят много промени, за да има полза от него отрасъла противен случай много от тези, които са заети в отрасъла, биха смятали, че старото положение е по-добро от новото. Благодаря. Ще обсъдим този въпрос в бъдеще. Имате по минута и половина, господин Андрю. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на комисията за това, че очерта контекста на предложението. Принципно е важно да се запази динамиката на растеж в сектора, основно предизвикателство. Сега се предлага изменение на съществуващия регламент, нов регламент. Мисля, че би трябвало този нов регламент наистина да премахне пречките пред биологичното производство в ЕС. Трябва да търсим и по-голяма хармонизация на правилата. Но това, което е наистина съществено е да бъдем особено гъвкави, за да насърчаваме развитието на сектора. Трябва много сериозно да се помисли и да се предвиди възможността за управление и на биологично и на конвенционално производство в рамките на едно и също стопанство. Във Франция по-настоящем 23% от стопанствата са смесени и новият регламент не бива да прави стъпка назад в постигането на целите. Така че резултата всъщност да е намаление, не увеличение на биологичното производство. Струва ми се, че наистина трябва да запазим смесения характер на стопанствата и също така да организираме ефективен контрол – Необходимо е да помислим и за хармонизирано изпълнение в държавите членки. В този случай е важен анализът на риска. Аз изслушах това, което обяснихте за предложението и трябва да кажа, че сме съгласни с идеята да има стриктен контрол – до крайното одобрение и пускането на пазара. Струва ми се, господин председател, че по отношение на направеното предложение, ние всъщност опираме и до комитологията. Голяма част от законодателните текстове се решават чрез делегирани актове, а аз мисля, че трябва по-скоро да подсилим основния акт, вместо да изпращаме тези въпроси по пътя на делегираните актове. Bardzo dziękuję, pan poseł Ren, panie komisarzu, bardzo proszę. Благодаря. Пазарът в Европа се разширява бързо. Е, трябва да мислим за европейското земеделие днес и в бъдеще и за това италианското председателство на комисията постави е, тези въпроси за свой приоритет. Органичното производство нараства Европейското законодателство в областта на органичното производство действа доста добре. Това то обаче не обхваща всички страни на органичното производство. Например, на север, където е сравнително по-студено, Това законодателство е поставено на изпитание и разбира се, ние подкрепяме всяка промяна в тази посока. Тази реформа има няколко проблема от моя гледна точка. Основно, тя ще направи органичното производство много по-трудно, отколкото е днес. Предложите ще доведе до завишаване на контрола, до повече бюрокрация, която и без това вече е доста голяма в областта на земеделието и селското стопанство. Трябва обаче да се запази доверието в органичното производство, но завишаването на контрола няма задължително да доведе до желания резултат. Ние подкрепяме преминаването към надзор, основан на риска. Контрола трябва да бъде по-ефективен, но това не означава, че трябва да се повиши наблюдението, например в продажбите на дребно на органични продукти. Намаляването на бюрокрацията ще доведе и до намаляване на разходите – тази връзка трябва да се обърне внимание най-вече на дребните фермери. Предложението на комисията все още се нужда от голямо подобрение и от промени преди да влезе в сила. Например, това се отнася до изискването за преминаване на цялото производство в дадена ферма към органично производство. Ние по принцип подкрепяме това предложение, но според нас е нужда от значителни промени. Да, благодаря, господин Ща... госпожа Шайл. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ние подкрепяме органичното земеделие, но разходите са различни в различните държави от Съюза. Например, в Финландия, Гърция, Нидерландия. Ако стандартизираме това, няма да осигурим еднакво поле на действие. При различни обстоятелства, при които работят земеделците, фермерите, са раз... трябва да бъдат всети предвид. Производственият процес трябва да бъде изцяло органичен, това предвижва новата, новия регламент, а в някои области това просто не е възможно – Просто няма такива умения в много региони, в много земеделски стопанства. За това мисля, че комисията трябва да прояви повече гъвкавост по отношение на органичното производство. Има много хора, които работят в стопанства за смесено производство. Не става дума за 100% органични продукции. За това според мен, трябва да продължим с частичното органично производство. Господин Хауслин. Господин председател, скъпи колеги, наистина това предложение на комисията поставихме въпрос на масата, който ни занимава от доста време. Дали наистина предложението на комисията е насочено към намаляване на бюрокрацията и подобряване на, земеделските, е, на условията за земеделските стопани. Земеделските асоциации ще разгледат това предложение доста критично обаче. Това предложение със сигурност няма да доведе до намаляване на бюрокрацията с изключение на най-малките стопанства. То съдържа много точки и препратки към делегирани актове, които постоянно създават проблеми. Тези делегирани правни актове, посочени в предложението, поставят цялата система под въпрос. Трябва да се каже много ясно, че комисията е, едва ли сега открива, че този сектор е важен и също така трябва да се засили доверието в него. А, био сдруженията на производителите се развива постоянно и регулаторната рамка на Съюза не е напълно комплексна. Ще посоча конкретно. Първо, анкетата проведена преди приемане на предложението. Още тогава поставените въпроси са разглеждани критично. Не е било съвсем ясно какво точно със сигурност иска комисията с това предложение. Потребителите не желаят в продуктите да бъдат влагани вредни вещества, но как точно ще бъде постигната тази цел е съвсем друг въпрос. Тази точка създава големи притеснения – тази гранична остатъчна стойност за останалата продукция, която се въвежда. Да, разбира се, това е хубава цел, обаче как, трябва да си представим как функционира едно биологично производство. Може ли да държим биологичното производство отговорно за това, че в крайна сметка в такива продукти се съдържат следи от пестициди? Възможно е тези песиди да са дошли от съседното стопанство. Позволете ми да говоря малко по-дълго, защото вероятно ще бъда докладчик и трябва да поговоря по-конкретно. Позволете ми това, господин председател. Да, заповядайте, няма проблем. Да, мисля, че това е една много критична точка. Съществуват много въпроси относно правната сигурност това а, ще засили несигурността в земеделския сектор, вместо да я подобри. В тази връзка въпросът следва да се дискутира допълнително. Въпросът как ще подхождаме към вноса на екологични продукти – Става въпрос за мандатът на комисията да води преговори, да сключва споразумения във връзка с такива земеделски въпроси. Представлява също така проблем. Квотите също са огромен проблем. В бъдеще трябва да се засили доверието на потребителя. Взаимното признаване на стандарти в различните държави също е поставено под въпрос – трябва да се намерят по-устойчиви критерии, защото в противен случай доверието по-скоро ще намалява вместо да се увеличава. Разбира се, и това е много важно, трябва да разберем, че ако искаме да накараме повече фермери да се занимават с такова производство, трябва да отворим пътищата към това. Да, в крайна сметка наистина искаме всички земеделци да произвеждат 100% биологични продукти. Обаче а, трябва да осигурим и пазар за такива продукти. Не можем да накараме фермера да произвежда 100% екологично производство, ако няма къде да го пласира. Именно в новите държави членки, където все още няма развити такива структури, трябва да предвидим възможности за, изключ... за, за изключения, да, отвори... да оставим отворени някои възможности. трябва да поставим дългосрочни цели пред екологичното производство. Да не казваме сега, че трябва 100% да бъде екологично земеделието в дадено стопанство. Това не е възможно. Не може да бъде изпълнено. И ако това предложение на комисията бъде изпълнено в този му вид, трябва ясно да се каже, че вместо да се увеличат екологичните стопанства, те ще намалеят ако това законодателство бъде прието в този вид, то няма да доведе до подобряване, а до влушаване на доверието в екологичните производства. Благодаря, госпожа Сендър, заповядайте. Няколко въпроса ме занимават. На първо място обстоятелството как ще бъдат изнасяни биопродуктите. Разбира се, това не е допере за малките фермери, защото те ще станат зависими от, от мултинационални компании. Да помислим за семената. Не трябва да оставяме семената извън обхвата на това законодателство, защото фермерите разчитат за закупуване на такива семена от мултинационални компании. Дали даден продукт може да бъде наречен биологичен, след като семената за него трябва да се внасят от далечни разстояния. Той е много енергоемък в този случай. Господин Планен. Искам само да повторя някои от нещата, които колегите вече а, казаха. Най-вече за паралелното производство на органична и конвенционална продукция. Много от фермерите се занимават най-вече с конвенционално земеделие, защото няма достатъчно голям пазар за 100% органично производство. Много от стопанствата в Европа преминават от, от конвенционално към органично производство. Това не може да стане от днес за утре. Става а, постепенно. Не можем да наложим просто така забрана на конвенционалната продукция, защото така ще накараме фермерите да се върнат към конвенционалната продукция, не обратното, каквато е целта ни. Благодаря. Господин Буда. Аз приветствам предложението на комисията. То е навременно и необходимо. Не съм съгласен с някои от предишните оратори относно хармонизирането на условията за органично производство. Разбира се, трябва да вземем предвид особеностите на всяка държава, на всеки географски регион, но не мисля, че можем да приемем продукт, идващ от Румъния, да се радва на по-приоритетно отношение от продукти, идващи от Италия или Германия трябва да стандартизираме критериите, които определя дали даден земеделски продукт е органичен или не. Трябва да намалим и някои от изискванията, които пречат на земеделските стопани да преминат към органично производство. Благодаря. Мис Херенц. Благодаря. Споделя мнението на британския колега. Разбира се, всички искаме повече биологични продукти, но не можем просто да забраним смесените стопанства. Не е разумно също да създаваме трудности на производителите, които произвеждат биологични или не произвеждат биологични продукти. Знаем, че е, екологичното производство е много скъпо и се излагаме на риск фермерите да се върнат към конвенционалното производство. Трябва да се направи а, нещо, да се направят някакви промени, ако комисията държи на предложението си. И още нещо – трябва да помислим дали да не подходим изключително внимателно и да се съобразяваме с особеностите на региони, където се произвеждат особено много биологични продукти. В моя регион около 40% от стопанствата са смесени. Няма случаи на измама, затова за мен е важно тези смесени производства да продължат да съществуват, за да може да продължи и производството на екологични продукти. Благодаря. Представителят на комисията има думата. Моля да отговорите на въпроси и забележките на европейските депутати. Пани директор, Sorry. Pardon, excusez-moi, mais j'avais plus de... Извинете, но не чувах превода, казва ораторката. Благодаря е, за всички изказвания. Много ми е приятно, че се провежда този дебат. Хубаво е, че се виждаме отново. Освен това е ясно, че има доста въпроси, по които вашите мнения са доста категорични. Аз вече обясних в увода си, че ние искаме да намалим бюрокрацията, искаме да намалим административната тежест с това ново предложение. Надяваме се тук да има подобрение. И също така да изпълним в крайна сметка тази цел – Разбира се, вашите предложения за подобрения в предложението ни са добре дошли. Ние ще ги обсъдим. Но, според нас, Поставеното на масата вече съдържа мерки за намаление на бюрокрациите, като се намаляват изключенията, също така контрола се фокусира най-вече върху най-високо рисковите стопанства или отрасли. Преминавам към въздействието на това предложение по отношение на постигане на крайната цел. Някой от вас смята, че прави обратното. Аз обясних пак в увода си, че търсим баланс между доверието на потребителите и в биологичните продукти, и в логото. Ние трябва да знаем, че видим ли етикет за биологично производство, са изпълнени набор от изисквания и правила. Проблемът с регулирането е, че по-настоящем има твърде много заключения. И така се стига до видове производства, които са доста различни, така че в съзнанието на потребителя цялото биологично земеделие става много замъглено. От тук и изпада на доверието. Разбира се, аз съм съгласна с вас. Не бива да бъдем твърде драстични. Не бива да обесърчаваме потребителите, да се, производителите, извинете, да се занимават с биологично производство. Именно за това сме търсили баланса. Искали сме да позволим достатъчно гъвкавост. Ето аз ви Казах, че можем да обсъдим преходния период, да помислим за делегираните актове, за мерките по време на преходния период. Докато стигнем до ситуацията, при която се позволяват по-малък брой изключения. Но така или иначе, при съществуващия набор от изключения, както казах, е, репутацията на биологичното производство е доста спорна и нещата са неясни. Доста от вас споменаха контрола. По-настоящем стопанствата се подлагат на периодични ежегодни проверки. Няма значение дали това са стопанства, с висока степен на надежност или не. Разбира се, че разходите за тези проверки също са високи. Бих казала, че в този отрасъл са особено високи и по този начин те излизат скъпо на дънакоплатеца. За това, както и в останалите области, е добре да се прави анализ на риска. Така бихме намалили разходите за контрол, бихме насърчили тези, които добре си вършат работата, да продължат да го правят и бихме могли да фокусираме проверките там, където рискът е най-голям. Разбира се, предложението може да бъде доуточнено в тази си част, но принципно това е подход основан на риска, който е много разпространен изобщо при системите за контрол, включително и финансовия контрол. Целта е да има по-голяма ефективност и да се намалят разходите. Преминавам към въпроса за смесените стопанства. При действащите норми е възможно да имаме такива смесени стопанства, биологични и традиционни култури. Смятаме обаче, че на това трябва да се сложи край. Ще обясня защо. На първо място Отново опираме до доверието. Доверието в производството. Трудно е да се гарантира, че няма да има някакво въздействие на веществата, използвани при традиционното земеделие върху биологичното земеделие. Освен това, опасността от измама е по-голяма. Когато се правят проверки на място и се виждат чувалите с пестициди, които не се използват в биологичното земеделие, но се използват до него, как тогава да се направи разликата, как можем да бъдем сигурни, че няма измами? Разбира се, тук сме предвидили и преходен период. Накрая за семената. Нека ви напомня, че и тук сме предвидили преходен период при разплодните животни, при семената течност, за да имаме отново прехода към биологичното естество. Накрая нека кажа, че ние изпратихме доста делегирани актове. Необходимо е и тук да се намери баланса. От една страна правилата да са много ясни, но от друга страна те да могат да се променят с оглед на развитието на биологичното производство и технологичния напредък. Благодаря. że благодаря много. Сега. Вече приключваме тази точка, на която ще се върнем. Това, което каза господин Рен, по въпроса за органичното замеделие, което трябва да следва правилата на природата. Сега, следващата точка от нашия дневен ред. Тази дискусия ще бъде при закрити врата. Така че, моля секретарията, политическите съветници, комисията и евродепутатите могат да останат в залата, но ще имаме 30 секунди техническа почивка, докато се пренастроим и започнем след малко. Благодаря. Сега, точка